good afternoon. I'm speaking now in German, please. Добър ден. Ще продължа на немски, така че моля да си сложите слушалките. Изгубихме един колега, който се оттегли. Това е колегата Сойни. В момента той е член на финландския парламент. Надявам се, че в работата си на национално равнище. Той няма да забрави европейската идея. Надявам се, че ще я възроди. Пожелаваме му успех в новата му работа. Приветстваме нов колега от Финландия. Това е колегата Сам Потеро. Добре е дошъл. Надяваме се да работим добре с вас. Той също е член на политическата група Европа за свобода и демокрация. Предлагам днес да добавим точка към дневния ред, а именно избор на нов заместник-председател, тъй като господин Сони ни напусна. Можем ли да добавим тази точка в дневния ред? Всички бяхте своевременно уведомени за това, че днес има такава възможност. Мария. Благодаря, госпожо председател. Аз изобщо не съм получила информация за това, че днес предстои гласуване за тази промяна. Така че бих искала да отложим тази точка за следващото заседание, ако е възможно. Председателката, не ви уведомихме за това, че днес предстои гласуване. Уведомихме ви обаче за това, че групата Европа за свобода и демокрация предлага господин Тейко да замести колегата Сони, който ни напусна. И няма никакви причини за това да отлагаме до безкрайност това гласуване. А ако има такива причини, моля да ме уведомиш за тях, господин Такола arvoisa puheenjohtaja. Niin todellakin osaltani myös haluan toivottaa Sampo Terhon tervetulleeksi. Бих искал сърдечно да приветствам с добре дошъл господин Теко. Става дума за спазване на процедурите по правилника. Искаме те да бъдат спазени. а на Мария Мога да кажа само, че познавам господин Сапотеко. Той е добър колега и при всички положения може да изпълнява функцията на заместник-председател. И мисля, че трябва да подходим така, както сме подхождали до момента. Yeah, like I... Подкрепям госпожа Буди, тъй като аз също не бях уведомена за това. Ако не можем да го отложим за следващото заседание, то нека поне го отложим до утре. Така ще можем да дадем възможност на делегациите да обсъдят въпроса. Мога да подложа това на гласуване и онези, които са за, ще бъдат в мнозинство. Но мога да дам на социалистите още една нощ, за да решат дали да направят това, което винаги са правили до този момент. Готова съм, ако ще го отлагаме до утре, да не обсъждам повече въпроса, но ако ще го отлагаме до безкрайност, мисля, че не е справедливо. Мария. No me ha parecido que pidiéramos una cosa tan extraña. Смятам, че това мое намерение не е толкова специално. Имаме дневен ред, предлагаме промени в дневния ред, тъй като предстои избор на нов заместник-председател. Спазваме правилника. Знам какъв е правилникът, но исках просто още няколко часа от срочка, за да можем да си доизясним въпроса. Госпожо председател, знаете, каква беше борбата на тези. А, знаете за изборите в Финландия, знаете, че тези нови депутати представляват партия, която не е много проевропейска, така че искаме да обмислим това до утре. Председателката. Няма повече да разискваме този въпрос. В момента не водим разискване, не ни е на дневния ред. Съгласна съм с това да отложим гласуването до утре. Мисля, че утре сутринта в 9 часа трябва да гласуваме и да направим това, което се изисква от нас, а именно да изберем нов заместник-председател. Не е необходимо да се разграничаваме един от друг. Просто правим промяна в дневния ред и ще ви дам възможност да си помислите до утре, когато ще гласуваме. Благодаря ви за разбирането, благодаря и за разбирането проявено от новия колега. Трябва да спазваме правилника. Когато има противоречия по отношение на дневния ред, трябва да се опитаме да ги разрешим. Това и направихме сега. Преминаваме направо към точка 2. Ако имате някакви проблеми с протокола от миналото заседание, уведомете ме за това до края на днешното. В противен случай, считаме протокола за прият. Преминаваме към следващата точка, но преди това нека ви кажа, че заседанието ни се излъчва пряко по интернет. Всеки може да ви види, това число и хората в Финландия. Ако господин Сони в момента ни гледа, Нека му пожелаем да е по-проевропейски настроен в сравнение с сега. И надявам се новият ни колега да предаде за нашата работа на колегата Сони в Финландия. Той неведнъж ме е представлявал тук. Беше изключително красноречив и в никакъв случай не проявяваше антиевропейски настроения. Осигурен е превод към чешки Извинете. Осигурен е превод към всички езици, освен чешки, естонски, литовски, латвийски, малтийски и шведски. Всички други езици са в активен и пасивен езиков режим. Нека ви припомня какво се случи до този момент. Европейската маркировка за културното наследство в момента е на добър етап от процедурата. Бях помолена да започна преговори с съвета, за да можем да постигнем предсрочно споразумение на второ четене. Успяхме. Удовлетворени сме от това. Всички докладчици в Сянка участваха в процеса. През изминалата седмица съветът на министрите на образованието и културата постигна политическо споразумение по компромисната редакция. Това бе споразумение между съвета и парламента. Официалното становище на съвета ще бъде подложено на гласуване през месец юли. След гласуването през месец септември Текстът ще бъде подложен на гласуване и тук на първото, първата сесия на парламента. Надявам се, че този нов знак за европейското културно наследство ще бъде по-ползотворен от стария и че в бъдеще ще ни даде възможност още малко да доближим Европа до гражданите. Надявам се, че и в Финландия ще можем да се възползваме от този чудесен инструмент. Освен това, делегация на нашия парламент посети Турко и Талин. Искам да дам възможност на колегите да ни разкажат за това пътуване. Господин Льокегорд, като че ли в момента е заед и не може. Ще... Не, мога да му дам думата. Знаеш за какво те помолих да говориш, нали? Посещението ни в Турко и Талин бе изключително успешно и ползотворно. Прекарахме там общо една седмица. Организацията бе много добра и на двете места. Бе подготвена много добра програма, в която участваха наши домакини, които бяха много компетентни и ентусиазирани. Знаем, че нашият колега Хано е от Турко. Той бе подготвил една чудесна вечер за нас. Имахме възможността да изпеем няколко финландски народни песни. Мисля, че като цяло посещението ни в Турко се характеризираше с много наситена програма. Успяхме да се запознаем с много от а, актуалните промени там. Ако трябва да сравним Турко с Талин, то мога да кажа, че в Талин бюджетът бе много ограничен. Въпреки това, домакините там също успяха да организират някои много вдъхновяващи събития. И не винаги всичко се свежда до пари. Разбира се, парите са важни. Но когато хората са ентусиазирани и наистина искат да направят нещо за града си, то те могат да постигнат нещо добро и вдъхновяващо. Разговаряхме с организациите за досегашния им опит, говорихме за това какво може да се промени в бъдеще и как можем да подкрепим бъдещите кандидати. Като цяло посещението ни беше много ползотворно. Мария. Благодаря. По казаното от господин Льокегор, Мога да кажа, че аз също участвах в това посещение. Пътуването там, до там бе много успешно и ползотворно. Дори въпреки някои различия в мненията ни, мога да кажа, че организацията в Турко беше чудесна. Програмата бе направена специално за нас. Искам да благодаря на двата града за това, че осигуриха активното участие на гражданите. Това е много важно. Поздравявам и двата града за извършената работа и благодаря на всички, които направиха това пътуване възможно. Добре, вие също искате да споделите нещо за посещението в Турко? Да, аз също бях в Турко. Преди това бях в Кан. Ще споделя нещо важно, което доказва, че не винаги градът трябва да е голям и да разполага с чудесна инфраструктура, за да бъде обявен за Европейска столица на културата. Турко е доказателство за това, че може да се разработят интересни идеи в областта на културата, и че градът може да бъде обявен за Европейска столица на културата, дори и да не е много голям град. Важно е, че в бъдеще трябва да подкрепяме мрежата на европейските столици на културата. Те имат голям потенциал и вече осъществяват добро сътрудничество. Благодаря. Искам да напомня, че на последната сесия в Страсбург успешно приключихме темата за Сараево. Имаше голямо мнозинство за изключението, а именно за 2014 година да имаме и трети град, столица на културата, Сараево ние така счетохме за уместно да направим това във връзка с 100 годишния юбилей от края на Втората световна война радостта е голяма. Сега трябва да убедим съвета да също да одобри това изключение. Ние дадохме своята дума да, се, да направим изключение от решението, което сме приели и да приемем това изключение за 2014 година. Искам да ви помоля да лобирате пред вашите министри на културата за това изключение. През юли това трябва да мине в съвета, за да могат и те да се подготвят. Самата аз ще се обърна към всички през следващата седмица, но нека не оставяме нещата на самотека, наистина да бъдем по-ангажирани и активни в това отношение. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред системата на европейските училища. Вие знаете, че европейските училища първоначално са били основани за да дадат възможност а, и да предложат на децата обучение на родния език. на нещата много се промениха училищата са отворени и за други. Сега има проблеми от най-различен характер за заемане на местата с необходимите учители, финансови проблеми и много-много други. Ние помолихме господин Кавада да се занимава с този въпрос. И днес преди обяд имаше дискусия с генералния секретар, с директори, с представители на учителите, на родителите, докладчикът Сянка мисля, че участва. Аз самата нямах възможност, защото имах други задължения, но сега давам думата на колегата Кавада, за да чуем от него представяне на този доклад. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря за, трудното, за отличното сътрудничество на всички колеги. Подготвителната работа бе много плодотворна, много приятна. На последното заседание на докладчиците в Сянка на 13 април не се очертаха никакви сериозни притеснителни проблеми, но все пак не трябва да бъдем много оптимистични да видим в каква посока ще тръгнат измененията. Много сбит е текста. Тъй като имаме е, ограничения, всъщност можем само 6000 знака без е, интервали да отделим за текст по технически причини. Така че съвсем накратко ще е, опиша точките, за които искаме да застанем. А иначе вие имате в ръцете си действително един много концентриран доклад. Във всички случаи е, измененията ще ни дадат възможност да попълним каквото има да се допълни. В е, комисията ще се гласува на 14 юли. До средата на юни имате срок за подаване на изменения, а в пленарна зала ще се гласува през, в, през септември, втора сесия. Училищата са създадени с цел да се изучават родните езици на учениците и да се развива много езичността. В този проект се говори за развитие на самата система, а и е нуждата да разпространим информация за Европейския бакалавриат, за финансови въпроси, а също и за подобряване на педагогическите подходи за създаване на система, различна от е, бакалавърската, за тези ученици, които трябва да, да излязат от училището преди да са го завършили. Има докладчик който, от е, комисията Юри, която дадоха своите становища за да можем да видим какви са възможностите да се приемат и ученици, чието родители не работят в институциите. Това е свързано с разработването на самата система, а също и с необходимостта да се разпространява системата на Европейския бакалавриат. Искам да изтъкна няколко момента, които според мен са ключови. Първо, Европейските училища се съществуват от 1953 година и са една нова институция, която поема нуждата от това децата да се обучават на родния си език в една мултикултурна среда. Обучението има за цел първо да бъде представено на роден език, второ да включва обучение на много езици и трето преподавателите да идват от националните образователни системи и четвърто да има една относително персонализирана програма за обучение. А също и да се развива много културността и включването на деца от различни националности. Начина на функциониране на тези училища вече обаче не отговаря на Европейския съюз с 27 члена. Финансирането се извършва от комисията и от страните членки и евентуално от е, доходи е, при записване на други ученици, т.е. три източника. Настоящата система трябва да бъде обсъдена, защото има определен проблем с командироването на преподавателите. Някои страни не са съгласни, не считат, че трябва да изплащат, изпращат необходимия брой учители, съответстващ на децата в техните паралелки. Увеличава се броя на учениците, които не се обучават народния си език и това представлява допълнителен разход за училището, за да найма преподаватели. Родители, които желаят децата им да се запишат в училище, не са служители на институциите, заплащат това обучение. Трябва да се обръща внимание да се откриват нови езикови секции в момента, в който се постига съответния брой ученици. А, също трябва да се обмисли и въпроса за преразпределение на разходите, тежестта за финансиране. Но това, разбира се, не бива да възпрепятства посрещането на специфичните нужди на учениците от образование, особено на учениците с увреждания. Има изредени основни принципи, които ще бъдат отразени, когато правим обобщение на измененията. И днеска с удоволствие ще изслушам вашите мнения, за да можем да ги обсъдим. Благодаря. Благодаря, господин Лонгат. Е, Благодаря, госпожо председател. Няма съмнение, че европейските училища се нуждаят от реформа и мисля, че всички са на едно мнение по този въпрос. Взимайки думата с този доклад, съм наясно, че сега ние трябва да внимаваме при тази си при, това, при този си стремеж да осъществяваме реформи, да не допуснем грешка, да не направим нещо, което да наруши а, основните принципи на функциониране на тези училища. Наясно съм, че има бюджетни проблеми, наясно съм, че трябва да се економисва, но ако е, сега навлезем в детайли, в а, измененията, искам да препоръчам на колегите изходната им, отправната им точка да е а, такава, че малките езици да се запазят като езици на преподаване. Защото за мен това е а, принцип, свързан с а, идеята а, на учредяване на Европейския съюз. Затова апелирам към вас и се надявам да се натъкна на разбиране от ваша страна, че понякога, ня... че понякога учениците се нуждаят от няколко часа уроци по определен език, Става дума за езици, които са заплашени от изчезване обаче. И за това апелирам към вас да ги запазим. Трябва да внимаваме да защитаваме този принцип на многоязичието, знаем какво означават езиците за нас, знаем какво означават нашите родини за нас, какво означават хората в избирателните ни кръгове. Затова нека постигнем единство по отношение на измененията, така че необходимите ресурси да бъдат предоставени, за да се запазят съответните езици. Благодаря. Колегата Неведалова. Благодаря, госпожо председател. На първо място бих искала да благодаря на господин Кавада за изключително доброто сътрудничество и за организацията на днешната кръгла маса. Наистина много важна бе дейността по този доклад, защото много хора се събираха на тези срещи. Срещнахме се с представители на родителите, на комисията. Наистина дискусията, която проведохме, бе много добра. Самата аз получих представа по редица въпроси. Нашата комисия изрично казва, че се нуждаем от повече средства. Ще ни трябват все повече пари. Разполагайки с по-голям бюджет, ще сме в състояние да осъществим повече проекти и това е в сила и за европейските училища. Аз подкрепям мнението, че се нуждаем от по-голяма дисциплина от държавите членки, които трябва да изпълняват своите задължения, защото все пак става дума за граждани от техните страни, за възможността съответните езици да се използват, да се използват родните езици на децата. Така че в това отношение държавите трябва да изпълнят своите задължения. Що се отнася до преподаването на дисциплини на малки езици, не просто езици като английски, френски, испански, Чува се различна аргументация в тази връзка. Много често е, се посочват разнообразни причини. Казва се, например, че за определени езици няма достатъчно ученици и поради тези причини не се преподава съответния език или на съответния език. Естествено, не може да се очаква всички да говорят английски, от друга страна обаче не може да се а, очаква да се преподава на абсолютно всички езици. От друга страна, ако искаме да подкрепим езиците на мигрантите, не бива да забравяме и тези малки езици. Освен това, ние трябва да бъдем а, отворени а, по отношение на други а, организации имаме проблеми с финансирането. Ако влезем в контакт с НАТО или с други международни е, организации, е, установяваме, че тези организации имат обичайно а, е, свои седалища в градове, където и институциите имат европейски училища, така че и от тях можем да очакваме подкрепа. Аз бих е, подкрепила идеята за признаването на а, дипломата от европейските училища, на матурата. А, важно е да не се налага тези децата, завършили европейските училища, да полагат допълнителни изпити. Имам и много други неща, по които можем да говорим, но това е всичко, което по не искам да кажа в тази дискусия. Благодаря. Благодаря, госпожа Паядели. Има думата. Палиядели, Госпожо председател, взех думата, за да поздравя господин Кавада за този прекрасен и съвсем ясен, впечатлителен доклад. Имам а, един въпрос по съдържанието на доклада. През 2009 година Управителния съвет че училищата от тип 3 се отличават от останалите Доколко а, може да бъде издадено съответно свидетелство за завършено образование, което да се признава? Как изглеждат нещата, що се отнася до въздействието на европейските училища като е, система модел, образец, може ли тази система да бъде пренесена и в държавите членки, в националните системи, защото това би било добре за европейската сплотеност. Доколко националните училища биха могли да, изпол... да издават е, съответното свидетелство за завършено средно образование, като в европейските училища. Благодаря. Председателката Хано Такова има думата. Благодаря. Искам да се присъединя към тези, които дават препоръки. И поздравления за докладчика. Работата му бе много изчерпателна. Всички разбираме проблемите на европейските училища. Но те не са лукс, те са необходимост училищата са за служителите на институциите. Въпросът е всеки да получи образование на своя роден език. Това е изключително важно. И аз много се притеснявам, когато се говори за съкръщение на бюджета. Трябва да се направи така, че да останат в обучението и малките езици. Но по някакъв начин трябва ясно да кажем това в доклада. Тоест, че трябва да бъдат представени малките езикови групи. Европейските училища са един прозорец към Европа. Ние трябва да покажем, че те са качествени. Има много положителни аспекти в е, мобилността. И когато малките деца сменят мястото си на живеене, те имат нужда от покрепа. Те трябва да учат на родния си език. Това е придава и допълнителен смисъл на понятието мобилност. Благодаря на докладчика за отличния доклад. Не мисля, че има кой знае какво да се добави към него. Благодаря, колега Кавада. С удивление констатирах, че по точка вие всъщност не коригира се председателката. В точка 23 вие говорите за възможността преди матурата да има и друго удостоверение за завършено образование. Това го изисквахме и в предпоследния си доклад колегата Пери, който тогава направи доклада, беше записал, че не може учениците да завършват училище само с матурата, с изпита от матурата. Трябва да има някакво свидетелство за завършено средно образование, така че детето да може да започне нещо с това свидетелство. Така протичат нещата във всяка една гимназия, лице и така нататък. Изискахме това тогава в доклада. Нито комисията, нито съответния управителен съвет на европейските училища направиха нещо от това. Родителите забелязват също проблем с това. И мисля, че точно на тази точка трябва да поставим акцент. За мен точка 23 е от ключово значение. Тази точка все още не е осъществена и може би щеше да намери реализация, ако някои хора бяха взели на сериозно доклада ни. Господин Кава, да аз ви пожелавам вашия доклад да бъде взет на сериозно и комисията днес да се задължи да поеме съответните действия в тази посока. Госпожа Ханибол, и вие ли искате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз два пъти по тази тема бях докладчик. Така че съм запозната в подробности с проблемите. За съжаление, нищо много не се е променило от няколко години, когато правихме подобен доклад и действително трябва сериозно да помислим. Особено като се има предвид, че броя на служителите и търсенето на места в училищата всъщност се увеличава, не се намалява. И е време да създадем система, която е, функционира. В момента тя не прави това, само скърца. Така че трябва много добре да помислим кой може да учи в е, европейските училища. Това само по себе си се явява малко като лотария в момента. Напълно съм съгласна с коментарите за обучението по езика, но също така искам да повдигна въпроса за набирането на преподавателите. Той винаги е бил проблемен защото се очаква, че те ще бъдат изпратени от страната членка, което всичко е идеално, обаче се оказва, че различните страни е, процедират по различен начин. Нещата не са толкова прости, а от друга страна учителите не желаят да си напускат страната и да отидат да преподават другата. Всъщност има голям недостиг на учители, на преподаватели по-английски защото системата в Обединеното кралство, с изключение на Шотландия, е различна. Тя се управлява от местните власти и е много трудно да се изпратят в командировка учители, защото те, когато се върнат, няма да имат работно място. Така че има разлики. И да се търсят преподаватели тук на място е добра теория, но не знам дали ще може да се осъществи това. Тоест, дали ще се намерят хора, които имат познания по предметите, които трябва да се преподават. Та, Въпросът, целият въпрос за преподавателския състав трябва да се разгледа в подробности, за да можем да даваме и съответно качество на обучението. Още веднъж да ви напомня. Доклада на Рой Пери от 2002 година. Госпожа Ханибал написа доклад 2005. И в двата доклада имаше това искане. И в двата случая това искане не бе взето на сериозно. Не е много любезно това. Господата от комисията, които ни слушат и които отговарят за тези въпроси, трябва да си помислят дали все пак да не поддържат по-добра връзка с парламента, като възприемат най-важните искания на парламента а, сега господин Борис, а след това представителите на комисията ще могат да отговорят. Заповядайте. Исках да се присъединя към поздравленията към господин Кавада а, и към благодарностите за това, че организира кръглата маса днес. Вие много добре сте проучили темата за европейските училища. Настоящият брой на училищата а и броя на учениците, проистича ли от съответния бюджет, който е предвиден в, от Европейския съюз или от членските вноски на държавите членки? Успяли ли сте да диагностицирате реалните потребности, които проистичат от този брой Днес хората имат увеличени потребност по посока на мобилността. Все по-силни стават тенденциите по миграция и те са свързани не само с Брюксел и Люксембург, където са разположени повечето институции. Имаме ли конкретна информация за конкретните потребности? що се отнася до европейските училища. И може би ще бъде хубаво да подчертаем малко повече нещо, което се казва в доклада, именно, че част от държавите членки не изпълняват задълженията си да участват в съфинансирането на европейските училища и да командироват достатъчно училища, учители. Мисля, че това трябва да бъде подчертано съвсем ясно в доклада, защото според мен това е един от основните проблеми. Мисля си също и за европейската матура. Вие съвсем ясно казвате, че понякога националните системи са несъвместими, в някои системи на учениците се преподава обща история. А много често след а, матурата на приемните изпити за висши учебни заведения, учениците трябва да развиват въпроси по, свързани с националната история. Още веднъж благодаря на докладчика за доклада. Благодаря. Сега давам думата на господин, на, на господин Умберто Морика. Заповядайте. Merci, madame la présidente. Благодаря. Благодаря на господин Кавадан за представането на своя доклад, който обединява и мнението на други комисии, бюджетната комисия, юридическата комисия на парламента. Европейската комисия представи своите наблюдения днес на кръглата маса, организирана от господин Кавада, коментира проекта и доклада. Ние го оценяваме много добре. И в анализ, частта за анализа, и в заключенията му. Запознати сме с проблемите, които се коментират и тук в момента. Особено е, проблема с дипломите, които се издават и в европейската матура, нуждата евентуално да се издаде свидетелство за завършване, както и липсата на преподаватели. Що се отнася до матурата, е, като цяло практиката е успешна, има неща, които могат да се подобрят особено за признаването на точките за, призна... за приемане в различните национални системи. На моменти има проблеми в някои държави и ние работим по този въпрос заместник председателят на комисията Шефкович се изказа миналият петък пред съвета на министрите на образованието именно по тази тема. А също и по една друга тема, проблемна, а именно командироването на преподаватели в европейските училища Действително има доста позиции за преподаватели, които не могат да бъдат запълнени от командировани лица от страните. Проблема е доста значителен по две причини. Първо, от бюджетна гледна точка не, няма средства, не достигат, а също има и проблем на мисленето, което също е важно. Тоест, европейските училища са нещо средно между националните системи и европейските. И командироването на учители е, причинява едно опрашване, така да се каже, между двете системи. Това специално е проблем, който господин Шефкович много иска да се дискутира и реши да се постигне оптимално ни условия за командироване на преподавателите. Особено от тези страни, които за сега не си изпълняват задълженията. По принцип е, има и един общ проблем е, с е, тези командировани преподаватели – че има много голямо търсене на преподаватели с английски. И това търсене далеч надхвърля приноса на съответните страни, Обединението кралство и Ирландия. Тоест, има търсене и то е далеч над. А принос на държавите е далеч по-малък от пропорцията на, броя на учениците. Другия проблем – свидетелствата. За тези ученици, които напускат образователната система, за да се ориентират към професионално обучение. Въпросът ще бъде поставен на следващия... Ние работим по него, ще бъде поставен на следващия съвет. И комисията има само един глас обаче в съвета, имайте предвид, така че страните членки, които участват, биха могли да бъдат малко по-активни на страната на комисията, специално по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Е, е Отговорът не бе особено удовлетворяващ. Представихме свои изисквания през 2002, през 2005, а сега през 2011 заявявате, че комисията ще излезе с предложение, но трябва да отчетем, че има само един глас. С какво ми помагате с този отговор? Поставихме пред вас много ясно своите искания формулираме проблема още веднъж а именно учениците напуснали преждевременно европейските училища трябва да получат свидетелство за завършен етап от средното си образование, което да могат да представят пред училищата в съответните държави. Имате служител за връзка като представител на комисията и той трябва да се погрижи да реши този проблем. През последните години не можехме да правим нищо друго, освен да ви запитваме. Но ако не можете вие да си свършите работата, то ние наистина нищо не можем да направим. И бих искала да помоля колегите от комисията да започнат работа по темата ученици в европейските училища, които ги напускат преждевременно. Така че наистина бих ви помолила да вземете проблема с европейските училища сериозно. Не искам да се отнасяте сериозно само към проблемите на националните училища, защото там не разполагате с компетенции. Много ви е лесно да кажете, трябва да се справим с преждевременното напускане на училище в националните а, системи трябва да обърнете внимание и на европейските училища, и то още в рамките на настоящия мандат ще ви запитвам на всеки три месеца какво сте направили до момента. И моля да напомня на секретаря, моля на секретарята да ми напомня да правя това. Благодаря ви, господин Кавада. Уволионка. Уволионка? Бон, ализи. Искате ли да се изкажете пак? Да, съвсем накратко, госпожо председател. Защото вие самата съвсем оправдано е, развълнувана от е, бавното придвижване на каретата напред и назад. Но искам да благодаря на е, колегите, които ми помогнаха с формулировките, с анализа и извеждането на основните моменти. На ваше разположение съм при измененията. Два момента има. Единия по... става дума за принципите, другия за средствата. По, по принципния въпрос искам да обърна внимание, че предназначението на тези училища не е за да се предложи една услуга на хората, които работят в институциите смята се, че хората, които работят в институциите са привилегировани, но те в края на краищата имат едно скромно изискване заплащат някаква сума, не може да се каже, че са привилегировани, защото ако са в страните си, образованието ще бъде безплатно, така че не виждаме защо това да не бъде и тук. Да. Така, така че родителите поне трябва да могат да бъдат достатъчно представени. И много се радвам, госпожо председател, че и вие така упражнявате известен натиск. Второ, тези училища не са там просто за да дадат възможност на семейството да прати детето в някакво училище края на кращата там се разпространява европейската култура и то по един най-удачен начин в една многоязична страна, много среда, многокултурна среда. И трябва много сериозно да мислим по този въпрос в момент, в който в толкова европейски страни е, национализма измества идеята за много мнози... общността на култури, в края на краищата трябва да поддържаме именно една такава практика. В тези училища не учат само деца на служители в институциите, има и други. А сега по въпроса за средствата. Нещата са доста прости. Има проблеми, има бюджет, Системата трябва да съдържа повече стимули и повече принудителни мерки за държавите, които не използват своите, е, които не изпълняват своите задължения. Е, разбирам, че има проблеми, примерно, с е, англоговорящите преподаватели, но общо взето в една нормална система, когато човек работи повече, получава повече. И е, последно, това, което е, коментирахте и вие, госпожо председател, което е смайващо. Ако ни трябва 9 години, за да постигнем една няколко сантиметра предвижване в системата, означава, че системата не действа. Освен това, ние се намираме в една институция, която може да действа и по с механизъм на силата. Предлагам да създадем една организация, да видим какво върви и какво не върви. Е, не става дума чисто за технически неща, просто трябва политически да видим какво не върви в е, системата на образованието. Ако трябва да постигаме напредък, трябва да започнем от образованието. Ами някой, председателката, някой казва, че да, реформите започват с образованието, другите казват с културата, трети казват с економиката, но никога не бива да забравяме културата и образованието. Така че благодаря на господин Кавада, благодаря на всички изказали се. Срокът за внасяне на изменения е 14 юни На 13 и 14 юли ще се гласува докладът в ресорната комисия. През септември ще бъде внесен в пленарна зала. Но комисията може още от сега да започне работа. Казах ви, че вече можете да започнете да работите в посоката, за която коментирахме. Следващата точка от дневния ред е точка 5. Програмата за нови умения и работни места. В тази област разполагаме с водеща инициатива на комисията с срок на действие до 2020 година. Водещата комисия, разбира се, е комисията по заетост, но нашата млада колега, госпожа Катарина Неведалова, е докладчик в Сянка. Тя ще ни представи текста на доклада сега. Катарина, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Процентът на безработицата сред младежите възлиза на 21,4%. Това е средната стойност за Европейския съюз но има и държави, в които този процент достига 40. С задоволство отбелязваме, че комисията стартира водеща инициатива в тази област от 2020 година. Това е водеща инициатива за разкриване на нови работни места и установяване на нови умения. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, с които проведохме много ползотворни разисквания. Всички преследваме една и съща цел, всички сме на едно становище във връзка с този текст. Посланието на текста е ясно и кратко. Предполагам, че всички сте се запознали с него. Има няколко аспекта по доклада, които са много важни. Обявяваме се в подкрепа най-вече на онези умения, от които се непременно се нуждаем в бъдеще. Става дума преди всичко за езикови умения, както и за практически умения, които ще са необходими на гражданите в бъдеще. В предложението се опоменава също така и сътрудничеството между образователните институции, работодателите и ресорните министерства в държавите членки. Това сътрудничество е важно с оглед на осигуряването на профил на абитуриентите. Става дума за профил на уменията, които трябва да бъдат придобити в рамките на средното образование. Трябва да си зададем въпроса какви личности искаме да създаваме с помощта на образователната система. Много Важно е също така неофициалното образование и неговото признаване. Представете си в какво се състои работата на политиците има умения, които се придобиват извън официалните образователни институции, но те много рядко биват признавани. Тези умения обаче представляват странична полза, от която всеки се нуждае. Трябва да подкрепим програмата Леонардо да Винчи. Необходима ни е по-голяма финансова подкрепа за нейното осъществяване. Тази програма създава умения в рамките на професионалното образование и мобилността. Програмата Леонардо да Винчи дава възможност на младите хора да се възползват от мобилността, за да завършват образованието си в чужбина. Има програми, като например Еразъм, работата по които трябва да продължи. Такава програма е също и програмата Младеща в движение ще изискаме от Европейската комисия да предоставя подкрепа на всички тези програми и в бъдеще. За съжаление, разполагам само с 20 минути, за това ще спра до тук и ще дам възможност на колегите също да вземат отношение. Благодаря. Благодаря, Катарина Хано Такова. Благодаря, госпожо председател. Аз Искам да благодаря на госпожа докладчика от е, докладчика в Сянка, госпожа Манеско. Тя ми даде едно изказване и аз ще го прочета. Доклада се оценява като добър. Основните акценти са много важни. Естествено, че образованието трябва да бъде подкрепено с по-добри економически средства, за да осигури и е, устойчиво развитие, устойчив економически растеж, който не може да бъде постигнат без образование. Друг е, момент е, че трябва да се търсят по-гъвкави решения за съчетаването на образованието и бизнеса и за сътрудничеството между двете системи. Така че образованието да отговаря на нуждите на, работ... на пазара на труда. В, е, по тази тема има определени европейски практики и ние трябва да ангажираме бизнеса и малките и средни предприятия в сътрудничество с образованието, защото това е от интерес и на двете страни. Трябва също така да ангажираме и научните среди, освен тези, които се занимават с професионално обучение. Това вече в някои страни членки се прави. Много сме е, доволни от програмата Еразъм. Също така подкрепяме предложенията на докладчика и се радваме от сърце и подкрепяме успеха, който се демонстрира на програмите в доклада. Господин Биски, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за докладчика. Искам да изтъкна един аспект, който според мен е важен, а именно традицията в областта на занаятите и нейното запазване. Това според мен е много важно, тъй като някои занаяти изчезват в е, Европа, като например ковачеството дейностите се прехвърлят към големи производствени мощности. Ако не искаме да изгубим художествените занаяти, например, то ще трябва в отделните държави членки да се предприемат мерки за тяхното съхраняване. Проблемът е, че в много държави вече не се предлага обучение по тези занаяти. Имам предвид не само художествените, но и много други занаяти, които са от значение за културата на съответната държава. Важно е Европа да запази това толкова важно културно наследство, тъй като има опасност от неговата загуба. Благодаря ви, господин Фисас Акседа. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за докладчика, за проекта от текста, който ми се струва много изчерпателен. Два коментара. Първо, аз винаги съм бил за професионалното обучение, да има подкрепа за него, да се разбира, че това е нещо много важно, че не е второстепенно, образование. Не можем всички да искаме от децата ни да бъдат лекари и инженери. Има много други умения и занаяти и работа, които са също толкова важни и би следвало да се радват на същия престиж. Освен това, така могат да се създават и много нови работни места – Напълно съм съгласен с коментара на господин Биски за старите занаяти. Трябва да изготвим един статут за стъжантите или чираците, така да се каже, в е, всички тези е, занаяти, които отмират. Трябва да окоръжим младите хора да ги изучават, да се чувстват по-сигурни, за да могат да не изчезнат тези занаяти. Е, благодаря. Аз също бих искал да благодаря на Катерина за този изчерпателен доклад. Искам да добавя няколко въпроса. Седем години а, е, имах възможност да се занимавам с темата за професионално образование в моя избирателен кръг. Съгласен съм с казаното господин Биски. Необходимо е да се търсят начини за намаляване на безработицата сред младите хора. Това означава да се полагат усилия на всички равнища на училищната система. Тази система трябва да бъде адаптирана към потребностите на пазара на труда. Много често е, редки е, търсени професии, като лекари, медицински сестри, и прочие, са потребности, които могат да бъдат планирани на регионално равнище, на национално, а, може би дори на европейско. Важно би било от гледна точка на стратегията Европа 2020, цялото планиране на професионалното образование да бъде осъществено чрез планиране на пазарните потребности в перспектива от 20 години. Това би било а, важно, а, защото често се взимат неправилни професионални решения, подбират се професии, които са обречени на неуспех. И Катерина каза, че през юни ще говорим за новия бюджет, за новата финансова рамка на Европейския съюз. Не знаем точно как ще изглеждат нещата във връзка с програмата за учене през целия живот. Леонардо да Винчи е част от тази програма. Искаме тук нещата да бъдат разширени и в доклада да се подчертая още по-силно, че тази програма с оглед на професионалното обучение трябва да бъде запазена и дори е, разширена. Както Комениус, така и Еразмус оказват влияние върху увеличаването на професионалните шансове. И още нещо следва да се добави. Европейския социален фонд 100 милиарда евро са предназначени за обучение, за освояване на нови умения – Така че Европейския социален фонд трябва да бъде запазен като обхват, да бъде насочен обаче към млади хора и цялата програма за учене през целия живот трябва да бъде подкрепена от Европейската комисия. Благодаря, колега Борис, колегата Папа Никола. Благодаря. Аз също искам да поздравя докладчика. И имам един кратък коментар. Действително, безработицата е много висока, особено в момента. Това е един проблем, с който трябва да се справим и ние в Комисията по култура можем да даваме предложения за осигуряване на обучение на младите хора, за да придобият умения, за да намерят по-добра работа, да постигнат по-добър живот в бъдеще. Второто, което трябва да подчертаем доклада, и именно това искам да добавя, е, че трябва да се търси баланс между уменията, които младите хора имат и е, работните места, които се предлагат. В много европейски страни, особено тези, които имат големи економически и финансови проблеми, младите хора имат умения, но не намират съответните работни места, където да бъдат полезни. Да могат да упражняват именно именията, които притежават. И изтичането на мозъци в момента е постоянна тенденция. Губим много способни, умни, млади хора. Те търсят е, условия за по-добър живот е, дори и на други континенти, така че ако не се справим с този проблем в близкото бъдеще, в един момент ще се окаже, че е прекалено късно. Благодаря. Благодаря, господин колега Папа Николао. Сега приветствам Търговската камера от Южен Тирол и Тирол. Тази група е доведена тук от колегата Михаил Ебна. Ние дискутираме възможностите на, за нови работни места и нов тип обучение до 2020 година. Предполагам, че това е тема, която активно се дискутира и в а, вашите кръгове. Благодаря ви много и се завърнете наистина с убеждение в а, вашите органи, че а, че наистина тук се прави нещо конкретно, защото понякога за нас се разказват какви, с какви глупости се занимаваме. Връщам се на това, което каза колегата Биски, колегата Николао и колегата Борис. Ако погледнем Испания, ако погледнем Гърция, с много висока безработица сред младите хора, трябва да си зададем въпроса къде са проблемите, къде са грешките, защо при вас е така, в моята родина не е така. В мой регион, например, няма безработица сред младите хора. Не, не че сме най-добрите, но просто имаме друга система. И винаги съм си мислила, че Европа е именно за това Европа, за да се ползваме от най-добрите практики. Ние имаме в Германия, но и в Австрия, и в Холандия една дуална система на обучение, където обучението, образованието се осъществява паралелно в предприятията и в училищата. И предприятията търсят млади хора. Трябва да се погрижим за това работния пазар да е по-разнообразен, по-диференциран, да има различни предприятия, не само големи компании, да има различни шансове, различни възможности за насърчаване на разнообразните таланти не до 18 години да се, детето да посещава едно и също обучение, например на 14 години да се получи определен ценз, след това да се опитат да се докаже в професионално училище или в предприятие и да открие своите способности и таланти. Има наистина добри, най-добри практики, които могат да, да помогнат да се подходи към проблемите в Гърция, в Испания и в други страни. Жалко е, че през последните години нещата не бяха приети правилно, не бяха дискутирани както трябва. Има, според мен, много възможности а, а, да се подходи и да се спре тази младежка безработица, която е бич за човечеството. И а, тази а, програма за нови умения а, на ниво Европейски съюз е нещо важно. Това, което казаха колегата, колегите Борис, Папа Николао и други, а, трябва да се погрижим за това новите програми, тук говоря не за бюджета, а за новите програми, тези програми да имат смисъл и да продължават да съществуват. И тук се обръщам към комисията. Сигурна съм, че а, вие ще го прехвърлите това. Ние успяхме да предотвратим програмата Младеща в действие – защото програмите, които имаме, трябва да бъдат фарове, да имат символично значение. И сега от някъде се появява един вулканичен облак а, с пепел, е, в който се казва нека ги обединим тези всичките програми под едно име. Скъпи колеги, от юни месец битката ще бъде много трудна, така че да се намери най-добрия път в новите програми много ви моля, не се оставяйте да ви водят за носа, а наистина, ако искаме нова програма за нови умения и работни места, онова, което сме постигнали, онова, което го имаме като, като пътеводни звезди, да продължаваме да работим, а, използвайки тези а, примери. Има ли сега тук представител на комисията, който желая да говори? Мусю Лебран. Тук ли е той? Е, Персон е ла? Няма ли? Няма. Господин Хюберт? Благодаря. Няколко бележки. Комисията определено се съгласява с предложенията на докладчикът. Те са напълно уместни. Това, което можем да подчертаем в нашия документ е колко важно е да се подсилят инвестициите в обучение и особено в професионално обучение и то трябва да се смята за добър избор, както се коментира тук. Например, комисията поддържа организирането на това, което се нарича състезанията евроскилс, евроумения. Тоест, е, упражняването на е, занаяти, свързани с е, необходимостта от професионално обучение, в които младите могат да покажат какво са постигнали в практическите си умения благодарение на подобно обучение. Ние имаме желание да действаме в тази е, посока. Има предложения за развитие на уменията първо да се съберат данни от е, нуждите на економиката, какви умения са необходими, за да повишим и прозрачността за подобна видова информация и да улесним мобилността в Европа, за да може млади хора, които може би в не, техните страни не намират работа, да намерят такава някъде в Европа. Тази европейска панорама на уменията ще търси именно постигането на тази цел, а също така ще има и за цел да създаде една платформа за обмен на специалисти в Европа в обучение, професионалното обучение, за да се създаде възможност и за обмен, обмен на опити на знания. Не знам дали и колегите ми искат да се изкажат конкретно за обучението. Просто да добавим малко по въпросите, комендирани в залите, именно за статута на стажантите или чираците, така наречени. В, в и мобилност и програмата Да Винчи се застъпват именно такива предложения. Добре, всичко това са идеи. Можем да ги събираме. Идеи, които а, бяха изразени тук, може да бъдат събрани и може би да се влеят в идеи, които вече вие имате. Не бива да забравяме в тази връзка, че структурните фондове могат да играят много голяма роля тук. И не само Леонардо, но и структурните фондове, че много, там има много повече пари и с тези пари може да се направи наистина нещо за промяната на ситуацията, на а, набиране на работна ръка от малки и средни предприятия, от занаячийски предприятия. Това са възможности за заетост за младите хора. Но мисля, че колегата Катарина много добре е вметна в дискусията а, и не считам, че трябва да правим много изменения от този въпрос. Катарина, още нещо искаш ли да кажеш? Е, в V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí благодаря. Искам да благодаря на всички, които се изказаха тук, които вниманието, което се отдава на тази програма е много голямо. Аз самата съм посещавала различни конференции, например в Турция се проявява много голям интерес към тази инициатива. Радвам се, че тук е представена комисията. Последния път нямаше никой от комисията. Много хора споменаха подкрепата на предприятията. И аз много се радвам, че господин Биски подкрепя художествените занаяти. Това е нещо изключително важно като възможност трябва да подкрепяме а, този тип занаяти, които са а, пред изчезване. Ако има някакви други коментари, с удоволствие ще ги включа. Благодаря, Катарина. Крайният срок за измененията е 16 юни. През юли ще го... Извинете, на 14 се коригира председателката на 14 юни е крайният срок, а през юли месец ще гласуваме. Сега позволете да ви направя едно предложение. Госпожа Коста все още а, гласува в комисията по жените. Тя може да дойде по-късно и моли точката на колегата Такола да бъде изтеглена по-напред. Хано е тук, така че първо ще разгледаме точка 7 и след това точка 6. Сега преминаваме към Европейския семестър за економическа и политическа координация. Моля те, Хано, заповядай, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи за заглавието на доклада. Изборът на това заглавие е свързан и с информацията, с която аз самият разполагам за економическата политика. Един финландски писател веднъж каза, всички говорят за економиката, но разбират точно толкова малко от економика, колкото една свиня разбира нещо за една лъжица. Не знам дали аз самият съм голям економически експерт. Наистина необходима ни е доста голяма доза интелигентност в областта на економическата политика. Особено в момента, когато тя не е поела по добър път в Европа. Много държави са задлъжнели ще се спра върху няколко точки от текста, които са от решаващо значение. Те са много важни и за резолюцията. Не бива да забравяме, че високото качество на образованието е от решаващо значение за осигуряването на растеж в Европа. Осъзнаваме това, ето защо според нас е много жалко, че образованието не е включено в годишния обзор на растежа на комисията. То не е включено в десетте приоритета, изложени в този текст. Във връзка с това трябва да повторя вече казаното от председателката по адрес на комисията. Мисля, че комисията би могла да бъде малко по-активна. Забравяме, че в основата на растежа е образованието. Европа се нуждае от добре образовани граждани, за да ускори темпа на економическия растеж. Ето защо е важно да бъде осигурено основно образование за всички. Процесът представлява цяла верига от взаимовръзки – в тази верига е много важно и доброто образование на преподавателите и възпитателите на всички образователни равнища. Затова държавите трябва да инвестират в тяхното обучение. Те трябва да инвестират в така нареченото учене през целия живот, в преквалификация и квалификация. Целите ни са ясно очертани но трябва и да ги претворим в практически действия. По пътя на образованието можем да осигурим устойчив растеж. Важно е също така да отбележим, че ранното развитие на децата, развитието в ранна детска възраст също е важно за економиката и вътрешния пазар. Не бива да изпускаме от погледа си нито една брънка от веригата. Развитието в ранна детска възраст също е важно. То също е част от цялата верига на образователната дейност. В програмата до 2020 година е заложена целта да се намали процентът на преждевременно напусналите училище. Трябва категорично да се обявим за това да дадем възможност на всички да завършат училище, както и за прилагането на единни критерии. Говорих с представители на Министерствата на образованието в държавите членки. Те заявиха, че за тях не е никакъв проблем да понижат процента на преждевременно напускащите училище, така че той да достигне ниво под 10%. Не знам защо това не е направено до момента. Питам се с какви критерии са работили министрите на образованието до този момент. Ще се спра и върху основната изследователска дейност в университетите. Тя е в основата на растежа и трябва да бъде активизирана до 2020 година. В Европа по-скоро сме ориентирани към осигуряването на краткосрочна възвръщаемост на инвестициите и изпускаме от погледа си основните научни изследвания, тъй като те се поставят в по-дългосрочен контекст. Благодаря, госпожо председател. Това бе всичко от моя страна, макар и да бях малко по-многословен. Благодаря, господин Папа Николао. Благодаря ви. Искам да благодаря и на докладчика господин Такола за свършената работа. Преди година Европейският съвет постави на дневен ред идеята за европейския семестър. Не успяхме да постигнем целите от Лисабонската стратегия, затова се наложи да намерим начин за осигуряване на по-добри резултати през 2020 година. Въпреки, че сме си поставили цели на ниво държави членки, то самите държави членки за съжаление, позволете ми да се изразя така, започнаха работата си с фаул. В предварителното очертаване на националните цели по пете цели за стратегията Европа 2020 липсва образованието. Има поставена цел за намаляване на броя на преждевременно напускащите училище, така че процентът да падне под 10%. За съжаление обаче поставените от националните държави членки не допринасят за постигането на тази цел. Те не допринасят и за постигането на целта на увеличаване на процента на завършилите висше образование до 40% до 2020 година. Държавите членки трябва да предприемат по-активни мерки. Не знам на къде ще тръгне дискусията след една година. Не вярвам, че тя ще е обаче особено оптимистична. Опитът в страните, които са в дългова криза, сочи, че там драстично се намаляват разходите по държавните бюджети. Не знам как това може да допринесе за изпълняване на ангажиментите както на комисията, така и на държавите членки за оказване на подкрепа на образованието. А образованието, както знаем, е много важен фактор за насърчаване на научните изследвания и разкриването на нови работни места, свързани с новите технологии. В момента обаче не виждам как могат да се постигнат тези цели, като се имат предвид политиките на държавите членки в областта на образованието. Напълно съм съгласен с казаното от госпожа Пак. Ако анализираме цифровите показатели и ангажиментите заложени за образованието, то нямаме основания за оптимизъм. Thank you. Uh, yes, I'd like to just uh, draw attention to the issue of... Благодаря, искам да обърна внимание на въпроса за културата и а, образователния цикъл. Така или иначе, нещата тук до голяма степен са разклатени от бюджетните а, ограничения. В моята страна много програми трябваше а, да бъдат ограничени или изцяло премахнати, според мен ние трябва да запазим своето наследство с оглед на всички програми за намаляване на разходите а, и особено, що се отнася до приватизацията, препоръчвана от Европейската комисия, а, не бива да по някакъв начин да уврежда културното наследство. Аз подозирам, че това се случва особено в много държави членки на Европейския съюз, където се осъществяват програми на Международния валутен фонд. Мисля, че това са неща, които трябва да се поставят под въпрос. Благодаря. Благодаря. Трябва да внимаваме всички наши желания, да не се опитваме всички наши желания да влязат в този текст. Защото текстът касае европейския семестър за економическа политика. И не съм много доволна и не ми се иска всичко, което ни хрумне в тази област, да го включваме в текста. Трябва малко да се ограничаваме и, например, Хано, не съм на мнение, че точка 7, така както е написана, трябва да остане в текста. Не съм на мнение, че трябва да имаме 40% университетско образование. Не само университетското образование е висококачествено образование. Ако това е записано тук така, то трябва да е записано така, както е записано в нашата програма. Там е записано млади хора с университетско или равностойно а, образование. Отново попадаме в ситуация, в която у нези, които са, са поели друг път, ги възприемаме а, като неравностойни, като по-малко важни. Хора, които в Германия, например, имат майсторско свидетелство, едва ли не, са по-малко ценни от тези, които имат университетско образование. Не може текста да остане в този вид. Аз предлагам изменение тук, за да направим едно добро дело. Благодаря за изказванията. Искам да кажа и нещо на комисията. Мадам Фиорела ли? Кой е от комисията тук? Uh, благодаря. Благодаря на комисията, благодаря и на докладчика за проекта становището. Ние до голяма степен споделяме гледащата, изразени в него и ще имаме предвид съдържанието му. Искам да изтъкна обаче, че е, факта, че не се споменава образованието в десете приоритетни области в годишното годишния анализ на растежа, но все пак се призовават страните членки да се а, инвестира и да се разширят инвестициите в образование. И се коментират два приоритета. Приоритет четвърти и приоритет пети там се споменава необходимостта от реформи за развиване на уменията и е, реформи за постигане на работни места. Също в е, седми приоритет за баланса между сигурността и гъвкавостта се коментира, че трябва да се намали броя на напускащите рано образователната система и трябва да се предприемат мерки за повишаване на умения, за подпомагане на младите хора за навлизане в пазара на труда. Така че макар да не е споменато изрично обучението, то присъства в много от приоритетите. Добре, тогава благодарим. Благодарим и Хано Такула за неговата работа. До 14 юни е... Не, коригира се председателката. До 16 юни е срокът за внасяне на изменения, а през юли месец ще гласуваме по доклада. Сега колегата Сивия Коста, която е подготвила становище Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване. Силвия, имате думата. Парола. Grazie Presidente. E, sì, ho cercato nella mia eh, relazione. Благодаря, госпожо председател. В доклада искам да отчета колко е важна тази платформа и да подчертая връзката между образованието и бедността и социалното изключване. Затова настоявам в националните планове за реформи да има повече ангажименти и повече инвестиции за образование и обучение – и като цяло повишаване на образователното ниво. Също така призоваваме и комисията, както го направихме и преди една година, да работи по-активно срещу ранното напускане на учебната система, включително и на децата с увреждания. Това е важен елемент в борбата срещу бедността и възможността хората да в бъдеще да влязат в прослойката на бедността. Що се отнася до европейската рамка за квалификации и възможността тя да бъде да има съпоставимост между отделните страни, може да се констатира, че страните членки не се възприели изцяло, което затруднява тяхната мобилност в Европа. Друг момент на който споменавам, е, че трябва да се търси прекратяване на цикъла на бедността, от предаването на бедността от едно поколение на друго. Тоест да се търси начин да се дадат умения на младото поколение, с които то да може да участва активно в бъдещето. Друг момент е, че трябва в образованието да има многоезиков подход, отчитащ си различните култури, за да могат да се приобщят и децата на иммигрантите. Също така, социалното приобщаване е, включва и много доброволческа работа а и необходимостта от развитие на определени капацитети и умения. По отношение на бедността, в нашата комисия често коментираме, че им, хората с увреждания имат сериозни затруднения, сериозни а, проблеми за получаване на някакъв вид обучение. Искаме да се възползваме от годината за солидарността между поколенията и активната трета възраст, за да разработим програми за предаване на умения на младите поколения. За цифровия дневен ред предлагам да се използват умения на по-бедни хора има изследвания, които показват, че уменията на бедните хора, особено на бедни жени, могат да бъдат много важни, когато се оформя целият профил на уменията на едно общество. тъй като имаме огромно ограничение на обема, в който можем да се вместим, съм, се принуд... бях принудена да направя много съкръщения. Има ред други теми, които могат да се включат тук, например външните измерения. Вероятно ще има и изменения в тази посока в борбата срещу бездността се повдига и въпроса за взаимоотношението на Европа с трети страни. Но съвсем накратко това са основните моменти в становищата. Председателката. Благодаря. Кой взима думата? Господин Кели. Благодаря. Тази тема е абсолютно в основата на всичко, за което е създадена Европа и Европейския съюз. Да се осигури доброденствие на гражданите. И ние трябва да се концентрираме върху тези проблеми, за да постигнем именно това за повече граждани в Европа. Много е важно да се борим с проблема с ранното напускане на училище, защото когато хората не успяват там, те не, започват да не успяват и в много други области от живота. И започват с лоши навици, насилие, наркотици и така нататък. Така че това е ключов момент. И независимо от економическата криза е много важно да подчертаем, че не бива да има намаление на инвестициите в образование. И един от основните проблеми, по който трябва непрекъснато да се работи е, е повишаването на квалификацията на преподавателите, на учителите. Защото колкото по-добри са учителите, толкова по-вероятно е учениците да искат да ходят на училище и да останат в образователната система. Също благодаря на докладчика за това, че споменава спорта като средство за борба с бедността и е, социалното приобщаване. Смятам, че ролята на спорта не е достатъчно признавана в миналото и много се радвам, че се включва в точка 4. Също така е добре, че се споменава ключовата роля на доброволческата работа за борбата срещу бедността и социално изключване, а и за създаване на дух на общност, което е необходимо в обществото. Така че абсолютно ключови са моментите, които се подчертават, крайно актуални и за нас предизвикателството е сега в следващите 10 години да превърнем в реалност целите на стратегията 2020. Благодаря. Данке. Благодаря ви, господин Биски. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че съобщението на комисията е забележително. Подкрепям напълно и казаното от госпожа Коста, но нека споделя и някои свои мисли. Социалната бедност е и културна бедност. Следва да обърнем внимание като Комисия по култура на връзката между социалната и културната бедност. Мога да ви дам добър пример за тази връзка в малките градове, но със сигурност и вие имате опит в това отношение. Във връзка с това за мен възниква въпросът дали не трябва да изискаме въвеждането на минимални стандарти в областта на културата, най-вече по отношение на децата и младежите. Какви са минималните стандарти, които залагаме днес, за да дадем поне някакъв шанс на младежите да се измъкнат от бедността или да дадем възможност на общините, на семействата да направят нещо за децата си. Много често този въпрос е обвързан и с въпроса за финансовите средства, с които разполагат семействата. Бих приветствал започването на дискусия за това какви са минималните стандарти в, по отношение на културата, които се нуждаят по-бедните хора, по-бедните младежи в Европа. Какви такива минимални стандарти трябва да заложим, какво следва да очакваме. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την συνάδελφο, την αγαπητή συνάδελφο. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегата докладчик за нейните предложения. Няма никакво съмнение в това, че бедността води до социално изключване в две отношения първо на ниво Европа и второ по отношение на новите бедни, които идват в Европа. Ето защо параграф 4 е много важен. Той визира по-доброто интегриране на мигрантите в общообразователната система и системата на професионално образование. Имам въпрос по параграф 9. Какво имате предвид с сътрудничеството на неправителствените организации? Как те могат да бъдат включени в изпълнението на програми в областта на образованието? Имам въпрос и по параграф 10. Там използвате формулировката бедни хора, не можем ли да я преформулираме? Защото на гръцки поне тази формулировка намирисва на социално изключване. Благодаря, Хан. Kiitoksia, Благодаря, госпожо председател. по отношение на борбата с бедността и създаването на европейска платформа в тази област. Една наша колега е докладчик в Сянка. Искам да кажа следното от нейно име и от името на групата на либералите. Някои колеги доста се развълнуваха от това, което е залегнало в доклада. Трябва да вземем предвид тежката рецесия в Европа. Но въпреки рецесията, Европа все още е сред едни от най-проспериращите региони в света. Може би момента и е най-проспериращият. Ако разгледаме различните статистически данни, то ще установим, че 80 милиона души живеят под прага на бедността. 18 милиона от общо 500 милиона граждани на Европейския съюз. Сред тези 18 милиона са е и много голям брой деца. Това е наистина много тревожно, тъй като децата са основният капитал на едно общество. Ако толкова много деца живеят под прага на бедността, то трябва да предприемем някакви мерки. Според нас образованието е ключовият момент за решаването на проблема. Не става въпрос само за това да намалим броя на преждевременно напускащите училище под 10%. Трябва да си зададем въпроса, кои са онези, които преждевременно напускат училище. Трябва да разгледаме проблема в по-общ контекст. Като, например, създадем стимули за образование. Важно е също така държавите членки да предприемат общи мерки качеството си на бивш учител мога да ви кажа, че може още в училище да се установи кой е попада в спиралата на бедността. Въпросът е дали имаме воля да реагираме и да предприемем действия. Необходима ни е политическа воля за това. Нашата комисия им проявява такава воля. Важното е обаче и да отправим послание, че я имаме, така че и държавите членки да предприемат нещо. Дякам вам пекне. Благодаря, Хано, колегата Катерина. Съгласна съм с това, което колегата преди малко каза, за това, че образованието е ключ към успеха, че това е единствения начин, по който можем да се борим срещу бедността. Много важно е да се подкрепи висококачественото образование и докладчикът много добре представи нещата в своето предложение. Искам да спомена още нещо. Много често а, бедността се феминизира. Много често млади момичета с а, недостатъчно образование тръгват по лош път и е важно в тази връзка да се спомене, че дейностите извън училище много често почиват на доброволна основа и допринасят за социалната интеграция на децата в процеса на обучение. Чрез подобни дейности децата получават а, или развиват усещането за а, равностойност. Цифровизацията на интернет често се подчертава като важен фактор напоследък. Аз мисля, че точно интернет дава много добра възможност за това да се подкрепи по-нататъчната квалификация, обучението, това, което господин Биски каза, да се борим а, чрез културата срещу бедността. Нашето образователно министерство издава бонове за децата, които могат а, да се използват а, като ваучери за културни мероприятия, за кино, за театър и така нататък. И по този начин децата на родители с по-ограничени доходи имат възможност да посещават различни културни мероприятия. Благодаря много. Комисията желая ли да каже нещо? Господин Холтус, тук ли е той? Няма го. Добре. Тогава ще си решим от неговия принос. Госпожа Коста, желая ли да каже още нещо? Заповядайте. Много съм благодарна за различните направени предложения и с радост ще се възползвам, за да обогатя становището с тях. Защото според мен това становище е много важно, като се има предвид, че съществува риск стратегията Европа 2020 да не се концентрира върху толкова важни теми, като например рисковете от социално изключване. Така че ще обсъдя вашите предложения. Също това, което коментира господин Кели, включила съм и тази тема по един съвсем кратък начин – но може би може да се коментира по-широко, а именно, че в времена на криза страните, включително и моите, са склонни да правят економии е, в инвестиции за социално приобщаване и е много важно това да не се случва. Минимума културни стандарти, които се коментираха тук. Е, Много е трудно да се дефинира това понятие. Говорили сме за така, основни умения, включително и свързани с културата. Има критерии, които страните членки се предполага да изпълняват, разбира се, в рамките на субсидиарността. А темата за ангажирането на неправителствените организации. Много хора имат е, опит в това отношение. И е, могат, може всъщност да се търси подкрепа на една подобна система с е, организации, които да дават възможност един втори шанс на деца, които са напуснали училищата, да получават образование и обучение. Също така може да се работи по програми за мотивиране на децата и връщането им в училище. А що се отнася до думата беден. Може би трябва да се уточним какво точно имаме предвид. Аз е, говоря за бедност и за бедните, но всъщност е, говоря за, за изключване, за маргинализация. И това се случва често поради липсата на умение. Споменаха се тук цифри 20 милиона деца, които живеят под прага на бедността. Господин Такова, говори и за това, че бедността се предава от едно поколение на следващото, ако не се намесим с мерки за предоставяне на обучение и на култура. И един от всеки пет млади хора в Европа е застрашен от риска на бедността и социалното изключване. Така че ние трябва да търсим как да предоставим достъп до образование на всички деца, включително децата на иммигрантите. И напълно съм съгласна, че може да има едно конкретно изменение за това да искаме от страните членки ангажименти за конкретни цели за намаляване на броя на рано напускащите училище. Феминизацията на бедността, разбира се, тя съществува навсякъде в света. Също е важна темата и за предаването в поколенията. Обучението през целият живот – това е един от е, механизмите, които може да насърчи е, хората да придобиват обучение и по-късна възраст. Във всички случаи смятам, че трябва да се обърне повече внимание на тази нематериална бедност, която обаче причинява и материална бедност. И предвидила съм няколко изменения, примерно обучение не само за учители, но и за социални работници, защото тяхната роля е много важна за връщане на децата в училище. Председателката, благодаря. Силвия? Юни. Както вече бе казано, до 14 юни ще бъдат внасени измененията през юли, ще гласуваме. Сега преминаваме към осма точка от дневния ред. Тук имаме а, обмен на мнения с, с организацията Culture Action Europe. Госпожа Киш присъства. А, тя може веднага да започне със своя доклад. Нека не губим време. Госпожа Киш, разкажете ни за хубавите неща, които правите, как точно съхранявате изкуството и, и наследството? Госпожо председател, ние пред, представяме платформата Culture Action Europe. И искам да ви говоря за една а, кампания, която започваме с а, Фундацията Култура в Европа. Както виждате на диапозитивите, е, кампанията се нарича Ние сме повече и има за цел да мобилизира възможно най-голям брой граждани в Европа и извън Европа за това колко важна е културата за бъдещето на Европа, за европейския проект. И ние имаме две основни цели, които може би ще ви изненадат. Едната е да търсиме смела и динамична културна програма, и второ, подкрепа за културни дейности по структурните фондове. Знаем колко голямо предизвикателство е това, когато се говори за бюджетни мерки и ние имаме за цел да обърнем внимание на тази тема и по време на преговорите за многогодишната финансова рамка. Опитваме се да наберем подкрепа. Започнахме с президента Баросо, който ни подкрепи с една видеопрограма. Също така се обръщаме и към Европейската комисия да направи едни амбициозни предложения за политики, защото те те първа ще бъдат прилагани. Тази седмица вече сме получили 10 000 подписа за манифеста на нашата кампания и се надяваме те да стигнат First, as a response to the... до 100 000. Обръщаме се също и към а, съответните ръководни лица в областта на културата. За нас вашата комисия, Комисията по култура на Европейския парламент е изключително важна и бихме искали да ви помолим да застанете зад нашата кампания, за да може не само и вашите членове, но и целият Европейски парламент да подпише манифеста, и да покаже колко важна е тази програма, колко важна е мобилизацията, която ние извършваме и нашите усилия. И ако има подкрепа за нас, ние няма да се чувстваме изоставени при е, преговорите за бюджета. По статистиката от 2009 година е, над 95% в Европа считат, че сътрудничеството в Европа в областта на културата е много важно. Ние виждаме, че подкрепата за нашата компания отразява именно това и очакваме да работим с вас за, в следващото поколение от културни програми. Заедно ние наистина сме повече. Благодаря ви. Uh, благодаря на госпожа Киш. Нека само ви припомня, че организацията Culture Action Europe ни е позната от 1992 година насам. Тогава тя действаше под наименованието Европейски форум за изкуства и културно наследство. В рамките на изминалия парламентарен мандат бе проведена кампания под надслова 70 цента за култура. 70 цента, разбира се, в никакъв случай не са достатъчни, нито пък ще бъдат достатъчни и в бъдеще. Факта, че господин Барозо се е обърнал към вас с видеопослание, в никакъв случай не означава, че Комисията по култура към Европейския парламент или пък колегиумът на комисарите имат някакъв марш за маневри. Ограничени сме от тавана, заложен в бюджета. Но винаги сме имали възможност да се ползваме с подкрепата на неправителствените организации на гражданското общество. Самите ние можем да действаме единствено в рамките на тавана, заложен в бюджета. Освен това, можем е, единствено да се опитаме да поставим някакви акценти. Затова очакваме от председателя на комисията не само да обещава, но и наистина да ни даде повече през следващата година. Опитът ни в Европейския съюз сочи, че културата оказва въздействие върху економиката. А ако аргументираме с економическия аспект, то ще можем да привлечем повече хора за каузата, към каузата на културата. Освен ако само твърдим, че тя е нещо прекрасно. Искам да призова всички колеги да подпишат този манифест, да сътрудничат на организацията. Мотото ви малко ме очуди, защото вече не веднъж съм казвала, че един важен германски културен деятел, професор Ебердинг, преди 15 години на въпроса какво е култура, каза следното. Culture is more. Културата е повече. Нещо повече. А вие твърдите, ние сме нещо повече. Но това е повече или по-малко същото, като казаното от професора. Не знам дали някой от вас иска да вземе думата. Надявам се всички вие днес да си включите компютъра и да се подпишете под манифеста на организацията. Призовавам ви да го направите. Аз също ще го направя. Можете да проверите. ако не искате вие самите да се подпишете, то ще помоля вашите асистенти, вашите сътрудници да го направят вместо вас. Ето, моите стъжанти чуват това и ще се подпишат от мое име. Благодаря на госпожа Киш. Имаме ли представител на комисията? Госпожа Манон? Не, не е сред нас. За да ни каже, че господин Бароза е обещал нещо, което не може да изпълни. Още веднъж благодаря на госпожа Киш. Ще ви сътрудничим. С това приключвам това важно днешно заседание. Ще започнем заседанието на координаторите. Всички онези, които не са координатори, могат да напуснат залата и да се посветят на обичайните си вечерни занимания. Закривам заседанието.